комисията, извинете, на съвета, в сряда ще подпише 4 акта по член 78 от правилника на парламента. Заглавията на тези актове ще бъдат включени в протоколите. Преминаваме сега към дневния ред.